Съжалявам за закриването още веднъж, но знаете, че винаги сме много заети тук в парламента. Сега незабавно преминаваме към размяната на мнения с делегацията от парламентаристите по правата на човека от АСЕАН. Ще обсъждаме с тях положението на правата на човека. Имате право на английски на втори канал. Да дар la a esta и така с удоволствие приветствам се добре дошли делегацията на парламентаристите по правата на човека от АСЕАН. Парламент, делегацията е на посещение в Европейския парламент от 10 до 12 октомври, т.е. до днес. Знам, че се срещнали вчера с колегите от Комисията по външни работи. Днес сутринта се срещнали господин Ламберидис. Както знаят колегите, АСЕАН, Асоциацията на народите от Източна Азия бяха, беше създадена през 67 година по време на войната в Виетнам по политически причини. От тогава насам обаче асоциацията се развива най-вече в економическа, в економическа насоченост. Това е една асоциация с много силни принципи, свързани с ненамеса в вътрешните работи на други страни, с зачитане на суверенитета и независимостта на държавите. И това е една от най-разнообразните асоциации по отношение на своите страни членки от гледна точка на политическите традиции и културата. Сред тях представители на Камбоджа, Лаос, Мянмар, Филипините, Сингапур, Малайзия и Филипините. Днешната размяна на мнение ще се съсредоточи най-вече върху аспекта, свързан с правата на човека, а не върху положението в отделни държави членки. Спомняте си невероятно, колеги, че през октомври миналата година имаше среща с Междуправителственият комисия за правата на човека на АСЕАН, която е официалният орган за защита на правата на човека на асоциацията. Парламентаристите по правата на човека бяха основани през юни 2013 година с цел насърчаване на правата на човека и демокрацията във всички държави и членки в сътрудничество с други с Междуправителствената комисия за по правата на човека. Тоест това е отделна или по-скоро независим, независим орган в рамките на АСЕАН. В тази организация участват отделни видни личности, чиято цел е да се противопоставят на посегателствата в правата на човека и сред Организаторите и основателите на този орган са някои от най-видните защитници на правата на човека в региона и в файловете пред вас разполагате с автобиографиите на участниците ни. Ще ги представя няколко думи. Господин Чарлз Сантьяго от Малайша е председател на асоциацията и е член на опозиционната коалиция в страната си. Преди изборите, избирането си в парламента е работил в неправителствени организации. Госпожа Му Сочула от Камбоджа е заместник председател на асоциацията и е член на, национал, на партията за национално спасение в Камбоджа, която е партията на сам Райнци, когато, както знаете, посрещнахме тук в нашата комисия през месец юни. Тя също така е бивша министра на въпросите на жените. Господин Каси Пиромия от Тайланд е дипломат и бивш министър на външните работи през периода 2008-2011 година. Той е член на парламента от Демократическата партия в Тайланд и в момента също така е член на събранието за управление на националните реформи. Госпожа Мерси Баренц от Индонезия е член на парламента и представител на партията ПДИП. Тя също така е един от основателите на НПО, работеща по правата на жените в нейната провинция. И така, без повече закъснение, ще дам думата на нашите гости. Ще ги помоля да спазват възможно най стрихно отделеното им време за изказване. Вината е и моя, защото започваме с закъснение, но дори и да не беше това закъснение, пак трябва да се придържаме много строго към графика. Господин Сантьяго, имате думата за 10 минути. Уважаема госпожо председател, членове на подкомисия по правата на човека, скъпи колеги от АСН, колеги от парламентаристи по правата на човека, приятели, членове на парламенти депутатическият корпус. Идвам вас с послание за мир и солидарност от името на АСЕАН. Благодаря също така на председателя за стъпителните думи, както и на подкомисията по права на човека, за, да, за възможността да се изкажем пред вас вас и да засегнах въпросите, свързани с правата на човека и демокрацията в Юго-Источна Европа. Както знаете, в АСЕАН участват 10 е, държави и ние имаме богата повече от 40 години история с, с справен засягане на различни въпроси в нашия регион. Днес АСЕАН вече изключил е различни търговски споразумения с други блокове по целия свят. Госпожа председател, ще се случа върху три групи от въпроси и други колеги ще се спрят на други въпроси. Аз ще започна най-напред с е, търговски споразумения и тяхното въздействие върху правата на човека както и някои трансгранични въпроси между нашите страни. Това ще бъде втората ми тема. И третата ми тема ще бъде е, борбата за власт в е, региона от страна на, великите, на големите сили и тяхното въздействие върху правата на човека в региона. Към момента е, Европейския съюз е, насърчава страните от Азия да сключват е, двустранни или тристранни споразумения, като например между Европейския съюз и страни като Сингапур, Тайланд, Малайзия, Индонезия и т.н. Преди няколко години се водехме преговори между блокове, т.е. Европейския съюз от една страна и АСЕАН от другата страна, но тези преговори се провалиха и сега Европейския съюз предпочита двустранният подход при договарянето на търговските споразумения с, с страните от АСЕАН. И аз се опасявам от тези тенденции по следните причини. Търговията е важна и трябва да бъде насърчавана, но видът търговия, който насърчаваме, трябва да зачита правата на човека и демокрацията и преди всичко трябва да облагодетелства възможно най-много хора в региона. И от това, от тази гледна точка, от ключово значение е въпроса с правата на човека. Защо е толкова важна темата? Защото трансо... Асоциацията за тихоокеанско сътрудничество обединява 12 държави, които за нея чата играят много важна роля. И някои от договорите на това споразумение за свободна търговия са много противоречиви. Те се отразяват върху условията на труд и живот на хората, както и свързани с организацията на живота и гражданското общество. Ще ви дам един пример, свързан с е, на на собственост и лекарствата, което е свършено между другото и с патентите. По-голямата част от нашите държави се споразумяха за споразумение с клауза, което защитава по продължение на 30 години производството на лекарства. Но с новото разпознание, което сключихме, има възможност за увеличаване на този период от 20 години с допълнителен ограничен период или определен период от години, което значи всъщност, че болните хора, хората, които се нуждаят от успешна помощ, няма да имат достъп до патентовани лекарства, които са важни за спасяването на живота им. И аз твърдя, че правата върху интегрална собственост на практика предоставят монопол на компаниите. И поручванията показват, че предприятията могат да възстановят е, инвестициите си, е, които са вложили в разработването на нови лекарства в рамките на 3 до 5 години. Оттам нататък всичко са чиста, чиста печалба което освен показва, че правата върху интелектуална собственост се използват за натрупване на главозамаващи печалби, вместо да се помага на болните хора. По принцип, е, лекарства се разработва, за да бъдат излекувани хора, хора, които са болни от тази болест, но в момента лекарствата са станали толкова скъпи, че хора по цял свят нямат достъп до достъпни лекарства, а достъпа до лечение е човешко право. В Малайзия, например, всеки четвърти човек ще се разболее от рак преди да е навърсил 70 години много е широка и, и разпространеността на рака на градата сред жените и не знам как точно ще може да се осигурят грижи за тези хора, ако трябва да продължават да се плащат патентите на лекарствата. Така че трябва да се вземат предвид и аспекта права на човека при изключително търговски споразумения, особено по отношение на лекарствата. Това беше първият ми важна тема за мен. Тото верно се свършна с, с трансгранични въпроси, като например беженците, миграцията, трафика на хора и религиозният екстремизъм в региона. В нашата част на света само две държави са подписали конвенцията за беженците и това са Камбоджа и Филипините. Важно е и други държави да се присъединят към конвенцията за беженците. Защо? защото се превръщаме в регион, в който идват все повече беженци. В Малайзия, например, идват все повече беженци, но тези хора не се ползват от, как... от никаква защита. Ако беженец отиде ако на бежнец му се наложи да постъпи в болница, той е принуден да плаща много високи такси. Тези хора нямат възможност да работят и всъщност те са оставени на произвола сами да си намерят храна, подслон, и т.н. нататък. Така че това е сериозен въпрос, който трябва да разгледаме. Вторият въпрос е свързан с миграцията. Юго-Источна Азия е оазис за миграцията. Има над 4 милиона мигра... работници мигранти в страната. В Сингапур има над 2 милиона работници мигранти. Всъщност ние вече сме държави, които са източник на мигранти, работници, но и страни, които приемат мигранти работници. Но въпреки това ние не сме в състояние да излезем с конвенция или, де, или декларация за защита на работниците мигранти в нашата част на света и това е сериозен въпрос. Третият важен въпрос е свързан с трафика на живота. А сега не след с декларация за борба с трафика на с хора, но според мен е, тази декларация си остава само празни думи, с които не се предприемат никакви действия. Това е сериозен проблем в АСЕАН. Имаме сериозни проблеми в нашия регион с е, е, случващото се от Мянмар. Сигурно сте наясно с това, което се случва в момента в страната. Имаше е, докладно беше за 12 смъртни случая в Рухани, региона, което значи, че отново започва насилието в този регион, откъдето започва отново и трафика на хора. Хора, които са загубили надежда в а, своят а, страна, решават да потърсят а, спасение в други страни, било то Малайзия, Индонезия или Тайланд. И отново сме свидетели на този но, на, на потоци от хора напускащи Мянмар. И отново се създава същият проблем с хората, които се опитват да напуснат Рахин в момента. Проблемът обаче е, че много често правоохранителните власти помагат, дори работят съвместно с трафикантите на хора. И не ви казвам нищо ново. Имаме този проблем в Малайзия. В Малайзия полицейските власти работят заедно с трафика, трафикантите на хора. Според един доклад на, вест... на един вестник в Малайзия, 80% от нашите полицейски служби подпомагат трафикантите на мъже, жени и деца. Срещнах се с една млада жена, която е преживяла ужаса на Боко Харам и днес тя се е превърнала в а, секс рубиня в Малайзия. Така че това е много сериозен проблем, проблем с който трябва да се справим. Има редица а, протоколи, които са подписани нашите държави, но а, от гледна точка на прилагането на тези разпоредби към момента той е нулево. Последната важна за мен тема е а, екстремизма. Има всъщност различни видове екстремизъм в нашия регион – много често се говори за исламския фундаментализъм, но ние в Юго-Источна Европа, в е, е, источна Азия, извинете, имаме проблеми и с е, буддийски екстремизъм, кой, фундаментализъм, който също действа с насилие, както в Малайзия, така и в Мянмар в момента има а, опити и в Шри, Шри-Ланка, и в Тайланд да се, да се основат а, радиостанции, които да разпространяват риторика на омразата, което разбира се е против а, принципите на мир в целият регион. И разбира се имаме проблеми и с ислямският а, фундаментализъм, но тук а, проблемът е, че нашите правителства се възползват от а, тази възможност, използват понятието екстремизъм, а, за да а, обявят за престъпни деяния легитимните е, прояви на несъгласие с тяхната политика. И това е сериозно нарушаване на правото на изказ на мнение и това е въпрос, който също трябва да бъде поставен под въпрос. И последният ми коментар е свързан с борбата на суперсилите в региона ТС-3. Съединените щати, Китай и Европейския съюз. И нещата така се развиват през последните години, че в момента една от тези суперсили всъщност са в състояние да използват а, човешките права със своите економически или геополитически интереси в региона. Някои от а, суперсилите в а, момента на практика контролират правителства чрез финансова помощ, военна помощ и по този начин те купуват на практика правата на човека в нашите страни, както и демокрацията. На практика някои от тези свърхсили дават огромна власт на отделни личности в региона, защото това най-добре им служи за да постигнат интересите си в региона на АСЕАН. И стигнахме до момент, в който в АСЕАН вече въобще не може да се говори за неутралитет. По принцип ние трябва да сме регион на неутралитет и на мир, но за съжаление в, днес неутралността вече се превръща в липсващата нишка в дипломацията на АСЕАН. В заключение, мисля, че с пълно право може да заявим, че бъдещето на мира в Юго-Источна Азия поставяме под въпрос, стигаме до повратен момент и въпросите с правата на човека и демокрацията трябва да се поставят не само в Европейския съюз, защото те са в интерес не само на нашия регион, но и на Европа. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Господин Сантьяго, ви поставихте много изчерпателен обзор на положението в вашия регион, което ще ни помогне значително да, да разберем какво всъщност се случва на място в отделните региони, които споменахте. А сега, за ваше позволение, давам думата на колегите от нашия от Европейски парламент, които биха искали да вземат участие. Вярно е, че не разполагаме с много време. А, въпросът ви, може би, ще, ще предадесвам го с към други колеги, госпожа Лохбилер. Благодаря ви, госпожо председател. Не съм много сигурна. Ще изслушаме ли първо и другите гости, поканени в панела? Или задаваме въпрос само към първият оратор? Не, може да зададете въпрос на всеки един от парламентаристите. Господин Сантьяго направи общото ведение, но вие можете да дадете въпроси, които ще бъдат, които могат да получат отговор на всек, от всеки един от гостите, които са членове на панела. Да, благодаря ви. Благодаря ви за изявлението ви. Благодаря ви също така, че ще състави тази независима организация на парламентаристи. То вие сте явявате един много добър партньор, с който ние можем да влезем в диалог. Виждам също така, че сте поискали от членовете на Европейския парламент да подпишат а, писмо, което сте изготвили, което призовава за освобождаване на затворниците по съвест в всички държави от АСЕАН. Ние приветстваме тази инициатива и моля колегите от Европейския парламент, които не са подписали това писмо, да го сторят. Господин Сантьяго, заявихте, че не сте успели да изготвите декларация от името на АСЕАН за защита на мигрантите и техните семейства. Може би може да ни кажете няколко думи по тази тема. от 15 години не само нито в Европа има същия проблем с относно конвенцията на работните мигранти и техните семейства. Така че ще се радвам да чуя и вашият а, опит. По въпроса за трафика на хора, в момента се преразглежда цялостната политика на Европейския съюз за борба с трафика на хора в рамките на съюза, извън съюза. И ако искате, можем да ви предоставим доклада ни за това как Европейския съюз може да ви помогне или да, да предложи нов подход за борба с трафика на хора в рамките на външната си дейност. И също така ние винаги смятаме, че трябва да се следят парите, защото част от средствата, които се печалва от този вид бизнес, може би достигат и до банките в Европейски съюз. Също така в различните си резолюции от самото начало ставам впечатлението, че в целият регион има проблеми с увеличаването на броя на смъртните присъди. Наскоро приехме резолюция за Филипините и би било, бихме се радвали да чуем от вас как вашата асоциация се занимава с въпроса за увеличаването на броя на смъртните присъди и какво предприемате за да отмяна на смъртното наказание. Поставя се и въпроса за собствеността върху земята. Толкова много са проблемите свързани с собствеността на земята и заграбването на земи. Ще спомена само Камбоджа. Наскоро задахме се резолюция по този въпрос. Ако не се лъжа, чухме от е, едно НПО, че от 2300, 2003 година насам над 400 е, хиляди е, жители на селските райони са били засегнати от заграбването на земя. Така че може би ще може да засегнете тази тема в отговорите си. И също така, преди две седмици една организация за защита на асоциациите за защита на гражданското общество организираха едно мероприятие посветено на активисти за защита на правата на човека, загубили живота си в Тайланд и повече от тях се занимават именно с въпроси свързани с заграбването на земя от големи компании от хранително-аграрният сектор. Това също въжи и за Тайланд и за Индонезия. Как се справяте с намаляването на пространството за гражданското общество? Благодаря ви, госпожо Лохпиле. Господин Бет, Бетен, ако не се върши, искате да вземете думата, но ще ви помоля да бъдете кратък. Си, грация, институто, грация. Благодаря ви. Благодаря преди всичко на парламентаристите, които са на посещение при нас. Благодаря ви за тази готовност да ни посетите. В встъпителната думи споменахме качеството на демокрацията в страните от АСЕАН и опасността да се правят отстъпки по основните демократични принципи. И аз би искам да чуя вашето мнение като парламентаристи от Юго-Источна Азия. Какво смятате за демократичния процес в Бирма, Мьянмар? Това е важна тема за целия регион. Как гледате на приемането на новата конституция в Тайланд също така? Разбира се, има и много други въпроси. Но мисля, че все пак тя малко поспокои положението в региона и какво е нето ви за новият президент в Филипините, защото това, което ние чуваме тук в Европа е силно притеснително. Можете ли да кажете малко повече по тези, тези твърдения, които ми се струват в някаква степен подобни, именно, че демокрация е поставена под въпрос в някои от вашите държави. Благодаря ви. Няма други искания за изказвания от колегите от парламента, така че ми позволете на мен да задам набързо два въпроса. Господин Пиромия, видвате от Тайланд. И въпросът ми е какви конкретни ползи може да очаквате вие и можем да очакваме ние от подобряването на отношенията на страната ви с Европейския съюз, посещението на вашият министр на външните работи, който срещна госпожа Могерини. Госпожо Баренц, какъв е, какво показва вашият опит относно правата на жените в страните в региона? И е, въпросът ми е към господин Сантьяго. Какви са проблемите свързани с плата индивидуална собственост и достъпа до лекарства и а, е, очевидният а, е, монопол, когато а, се изберат патентовани лекарства, тогава очевидно се стига до позиции на монопол. Така че какво ние можем да направим, с какви инструменти разполагаме, за да гарантираме еднакъв достъп за всички, включително и еднакъв достъп до лекарства на мъже и жени. Често дори при клиничните изпитвания няма достатъчно много жени, които вземат участие, за да се гарантира, че съответното лекарство, което се разработва, дава еднакви резултати и при мъжете, и при жените. и каква е възвръщаемостта на инвестициите на правителствата в тази област. Ще ви помоля да говорите в рамките на две минути. Съжалявам, че имаме толкова малко време, но за съжаление имаме много натоварен график. С кого започваме? Господин Сошуа, имате думата. Thank мадам Madam. <laughs> Thank you, Madam Chair. I would like to address... Благодаря, госпожо председател. Да отговоря на въпроса за заграбването на земята, което е основният проблем в Камбоджа, но и не само. в голяма част от Азия. Заграбването на земята в контекста на развитието. Как се извършва това заграбване? В Камбоджа това се прави чрез а, а, концесии. По този начин се очуждават земите от дребните фермери и парцелите се дават на големите компании. Властите казват, че някои от компаниите произвеждат продукти, като захар, например, които се продават в европейски държави. По този начин се възползват от политиката на всичко, освен оръжие. Работим заедно с комисията, за да може да има справедливост за тези дребни фермери, които станаха жертви на концесиите. Тези концесии се отразиха на живота на стотици хиляди, да не кажа милиони фермери – което е грубо нарушаване на човешките им права. Това трябва да се гледа в контекста на търговските споразумения. Бих искала също така накратко да се спра на въпроса за Бирма. и за това как до там се стигна до тази е, умопомрачителна победа на демократичните сили и на госпожа Ансан Сучи. В Бирма, както и в Камбоджа и другите азиатски държави, хората са жадни за спазване на човешките права, за справедливост, за демокрация. Ние сме тук, за да поискаме Европейския съюз да ни подкрепи да застане на страната на демократичните сили. От името на камбодските народни представители бих искал да ви благодаря за силната резолюция, която гласувахте за Камбоджа. Трябва да има и целенасочени санкции. Чрез визите, например. за да се изпрати ясно послание към министър-председателя на Камбоджа и останалите диктатори. Всяка държава членка на Европейския съюз трябва да изпрати същото послание. Говорете в един глас. Благодаря ви. Сега да чуем господин Пиромия. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах против Конституцията и въпроса на референдума за специален орган на Сената. Казвам го открито в пресата, но и в Националната асамблея за протокол. Аз не съм против демократичния режим, но има присъствие на военни в горната камера. Има и стратегическа програма за 20 годишен период – създадена от военното правителство. Смятам, че тайландците и азиатците като цяло желаят да живеят в демократично общество. И за тази цел трябва да продължим да се борим. Може би не можем да водим тази борба сами. Не, че Европейския съюз може да принуди властите в Камбоджа или в другите държави да си променят мнението. Но в... с вашите институции вие може да ни помогнете в областта на образованието. Може, вие доведохте до успешен край демократизирането на източна Германия преди години. Тогава, когато Германия, източна Германия излезе от СССР и стана демократична република. По този начин може да се засили демокрацията във всяка една азиатска държава. Въпреки, че в Виетнам трябва да се направи още нещичко, за да има промяна. Това беше първото нещо, което исках да кажа. На следващо място, госпожо председател, бъдещите отношения между Европейския съюз и Тайланд. В това отношение бих искал да направя разграничение между това, което не харесвам във военното а, правителство и връзките с хората като цяло. Преговорите за споразумението за свободна търговия бяха преустановени заради военния преврат. На посланниците, представителите ви в Банкок, ние казахме, че техническите преговори на официално равнище трябва да продължат но самото подписване на споразумението трябва да се направи с новоизбраното правителство, а не с настоящото военно такова. Без значение дали а, е, то ще остане на вас 3 или 5 години. Не подписвайте това споразумение. Подпишете го, когато имаме демократично избрано правителство. Бихте ли могъл да приключите, казва госпожа председателят. Аз ви дадох две, две минути. Извинявам се за това ограничение. Имате ли какво да добавите? Не? Okay. Госпожа Баренц. Благодаря ви много. На индонезийски, казва госпожа Баренц. Два въпроса имаше към мен от госпожа Лох Билер във връзка с заграбването на земята в Азия. На базата на споразуменията в международен план правителството приключи 18 глави от 64-те в споразуменията. Европейският съюз се опитва да запази суверенитета на държавата, е, но трябва да се модернизират международните споразумения за инвестиции. На следващо място. Във връзка с тези споразумения – за инвестиции, спорен е механизма за уреждане на спорове. Много бързо могат да се подават жалби пред арбитражния съд в Индонезия. И това много често може да има примат върху националното законодателство. Ето защо бихме искали да ви обърнем внимание на всички тези споразумения, защото те се отразяват на хората – на начина по който се изкарват прехраната. Това е свързано и с достъпа им до земя. Новия президент разработи нова програма за земите и тяхното преразпределение. Този план е свързан с продоволствената сигурност. Програмата е добра, смятаме ние. тъй като много земя в Индонезия се заграбва от големите инвеститори в много провинции. Yeah. And the second related with gender equality. Now... Във връзка с равенството на половете, в нашия парламент разглеждаме законодателен акт, който да гарантира участието на жените в политиката, в економическия свят, в сферата на културата и така нататък. Имаме някои добри закони за правата на жените. Например, закона за домашното насилие. Сега имаме проекто закон за сексуалното насилие. И с това може би да приключи. Председателката, благодаря ви. Извинявам се, че ви пришпорвам така. мога да ви уверя, че всичко, което казвате тук, бива отбелязано. Господин Сантяго, имате две минути за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Нека да отговоря на въпроса, който и вие зададохте, както и на два от другите въпроси. Как ще стане това в две минути, не зная. Мисля, че в академичните среди в момента първува идеята, че здравеопазването не трябва да е част от търговските споразумения. Погнете, например, Джонсън Джонсън. Там 8 милиарда за 2014 година са отделени на научна и развойна дейност. А за а, търговските отношения 7 милиарда. Виждате какво е съотношението между двете неща. Много повече се отделя за продажба и за реклама. Това е прекалено много. Тези хора правят пари от болестта и от смъртта на хората. В случая с Pfizer 22 милиарда идват от продаването на лекарства на болните хора. Да, вярно е, че тези хора трябва да си възвърнат инвестициите, но не може да генерират такива печалби. На въпроса за намаляващото пространство. Страхът е повсеместен в региона в момента. Почти всички държави в региона преследват наказателно законната самоотбрана. Познавам хора, които бяха хвърлени в затвора съгласно законодателния акт в това отношение. Говорим за демокрация, за свободни избори – но се въвеждат закони, които нарушават тази демокрация, които позволяват на някои хора да продължават да бъдат на власт и да бъдат корумпирани. На въпроса на госпожа Лох Билер. Доста неща посмесихте, но нека да ви отговоря последният начин във връзка с декларацията за мигрантите, защото няма толкова много време. В случая с Малайзия. Броят на починалите мигранти, работници е толкова висок, че това е напълно неприемливо. Затова хората се чудят, защо никой не излиза с декларация. И доколкото разбирам, това не се прави, защото това са работници на черно. Между два, три милиона мигранти не разполагат с документи. Ако подпишем подобна декларация, това означава, че ние подкрепяме този вид труд. Въпросът е как може мигранти, работници, които не разполагат с документи, да продължават да работят в Малайзия. Отговорът на това е поради корупцията, която се шири там. Ние сме в едно пространство, което поставя на изпитание демокрацията в момента. Благодаря. Благодаря на всички участници, казва председателката. Наистина беше удоволствие да чуем вашите думи, които ни дадоха и насока в нашата работа. Заедно ще трябва да изминем един много дълъг път. Благодаря ви за това, че се съсредоточихте на конкретни теми. Извинявам се, че а, толкова бързахме, но трябва да продължим с този ритъм, но моля ви, не се съмнявайте, че сме се отбелязали всичко, което казахте. Para uh, la siguiente sesión, que es in camera, en... Следващата част от заседанието е при закрити врата. Моля тези, които не могат, не са упълномощени да присъстват, да напуснат залата.